that has been adopted. So we go to compromise two, which is on page... Приема се компромис 2. Е, на девета страница се намира той в моите документи. I open the vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 279. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. I open the vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 4. към член четвърти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис на изменение 5. По член 5, моля гласувайте. Приема се. Компромисно изменение 6 по член 6. Моля, гласувайте. Приема се. Компромисно изменение 7 по 7 член. Моля, гласувайте. Приема се компромисно изменение 8 по член 8. Моля гласувайте. Приема се компромисно изменение 9 по член 9. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. По член 10. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис на изменение 11 по член 11. Приема се. Изменение 102 на Комисията по бюджетен контрол. Конт 102. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 на бюджетния контрол. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Моля, гласувайте. Приема се. Компромисно изменение 14. член 14а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 приема се. Изменение 385. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 57. Изменение на Комисията по заето за. Против. Въздържали се, Отхвърля се. Кон 111 или без 140 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромисно изменение 15. Моля, гласувайте. Приема се. Преминаваме към изменение 488. За, против, въздържали се, приема се. 489 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Мисля, че се отхвърля, но все пак да направим проверка. Приема се. Шестдесет четири на Комисията по култура за, против, от, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Извинете, объркал съм се. Приема се. Либе 147 за. Против. Въздържали се. А, е, мисля, че трябва да направя проверка отново. Приема се. Либе 148 за. Против. Мисля, че се приема, но можем да направим проверка. Отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. От 192 до 49 за, против, въздържали се. Проверка. Отхвърля се. Видяхте ли? Сто и 150 нали без за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 505. От него до 99 за, против, 91 въздържали се. Приемат се. 80 на комисията ИКОН за, против, въздържали се. Приема се компромис на изменение 6. Казаха ми, че има печатна грешка и че е 17. По член 19 компромисното изменение реално е 17-та. Защото 16-то или вече го гласувахме. Т.е. това е печатна грешка. Компромисът, който е по член 19. Гласуваме него. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 515 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Приема се. От 516 до 156 за, против, въздържали се, приемат се. 64-то за, против. Нека да направим проверка. Приема се. 66 на Комисията по култура за, против, въздържали се, Приема се. 65-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка. Извинявам се. Приема се. Икон 83 до Либе 158 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Авко 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. НВ 70 за против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. А сега от NV72 до NV86 за. Отново. От NV72 до NV86. Нали така? Анблок. За. Против. Въздържали се. Приемат се. 88 на ЕНВИ за. Против. Въздържали се, приема се. НВ 89 за. Против. Въздържали се, приема се. НВ 90 за. Против. Въздържали се, приема се. NV91 част 1 за, против, въздържали се. Приема се част 2 за, против, въздържали се. Приема се. NV92 за, против, въздържали се. Приема се NV93 за, против, въздържали се. Приема се. NV95 до NV99 за. Против. Въздържали се. Приемат се. NV101 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV102 за против, въздържали се, приема се. 103 за, против. Нека да направим проверка. Приема се. Компромисни изменение 18. Моля, гласувайте. Приема се. Преминаваме към изменение 575. Не. Е, Авко 66 и Авко 67 анблок. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Конт 126 до Либе 159 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 19, моля гласувайте. Приема се. Емпл 2 за. Против въздържали се, приема се. МПО 3 до б 5 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, отпада, така ли? като блок от темпо от 4 до либе 3 за, против, въздържали се, приемат се компромис 20. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 79 до АВКО 4 блок за, против, въздържали се, приемат се. Икон 2 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Приема се. Култ 2 за, против. 3. Въз... Е, приема се е, конт 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Култ 4 за, против, въздържали се. Приема се. Конт 4 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Не видях ръцете ви. Нека да направим електронно гласуване по изменение 2. Нека да гласуваме електронно по изменение 2. Приема се. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 80. Отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 5 за, против, въздържали се. Ще трябва да направим проверка. Приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култура 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 5 за, против, въздържали се, отхвърля се на електронна проверка. Cont 5, yes? Mm-hmm. We are checking on Cont 5. Проверка по Cont 5 правим в момента. Been adopted. So, uh, 86... И така, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 8 за. Против. Опасявам се, че и тук трябва да направим проверка. Yes. It has been adopted. So So Liebe 10. Yes. Liebe 10 in favor. Against. Прието. Либе 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91. А, отпада. 91. Да, точно така. 93, 8. Стигаме до култ 8. За. Против. Въздържали се. Не видях вдигнатите ръце. Нека проверим чрез поименно гласуване. проверяваме гласуването по култ 8. Приема се. Екон 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Всъщност, нека проверим гласуването по изменение ЕКОН 6. Adopted. Да, приема се. Екон 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 8 за против, въздържали се, приема се. NV8 за, против, въздържали се, приема се. Либа 11 за, против, въздържали се. Нека проверим гласуването по изменение Либе 11. Adopted. Приема се. 97 изменение за против, въздържали се, приема се. Това отпада. Изменение 4 и авко 7 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим гласуването по изменение 98. Yes. And that has been Отхвърля се. Отхвърля се. Екон 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 10. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. 101 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се. Нека проверим. Adopted. Приема се. Изменение пето Авко 8. И изменение 106. Анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 103. За против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме гласуването по изменение 103. Отхвърля се. 105 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 10 за против, въздържали се, приема се. Проверяваме Екон 10. Приема се. И да продължим, да продължим. Пак се смейте, като кажа да проверим. Еви 11 за, против, въздържали се, приема се. Либе 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. We check, we check on 107. Проверяваме гласуването по изменение 107. Е отхвърлено уж, но така за ваше удоволствие. Е, so we are at 108. Стигнахме до 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. Това отпада. Либе 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21. Yes. That has been adopted. Приема се. Go to amendment 111. Преминаваме към изменение 111. Извинява се председателят. Компромис 22 най-напред. За. Не прави сте. Стул. Adopted. Приема се. Компромис 22 е прият. Стой 12 и кон 10. Анблок за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 18 за. Проверяваме гласуването по изменение Култ 10. Yes. Ah, it's been adopted. Я, yeah, прието. Добре, благодаря ви. Amendment 115 uh, in favor. Изменение 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигнахме до 116 и конт 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гибе 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме изменение Либе 19. It has been rejected. Отхвърля се. Извинявам се. Трима въздържали се. 119 за, против, въздържали се. Отхвърля се. We are checking on and Проверяваме гласуването по изменение 119. Да, отхвърлено е. е авко 15 in... за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. No. One, one in... 122 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Либе 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 22 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 12 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 124-то изменение. Тоест, 123-то явко 16 анблок за. Против. Въздържали се. Приема се. 124-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Adopted my Моя грешка, казва председателят. Прието. Екон 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Конт 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Авко 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Екон 17 and Ample 14. Екон 17 и Ample 14 анблок за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Дибе 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тук се включваше изменение конт 17. Конт 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 16 или бе 25 анблок за. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 130 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Из... Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 23. Начало на поименното гласуване. Това всъщност не е реален компромис. Край на гласуването. Приема се. Сто тридесет и второ изменение. Моя грешка. 125-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме гласуването по изменение 125. Rejected. Отхвърля се. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме 132 изменение. Сбъркал съм. Изменението се приема. Либе 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тези отпадат. Стигаме до Авко 19 за. Против въздържали се, приема се. Сто осмо изменение за, против. Нека проверим гласуването по изменение 138. And it has been rejected. Отхвърля се. Then uh, cult, cult, cult 17 in favor. Култ 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме гласуването по култ 17. It has been adopted. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се? Бих казал, че се отхвърля, но нека проверим гласуването и по това изменение. Okay. It has been rejected. Отхвърля се. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 изменения за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме гласуването по изменение 140. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 142. Авко 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 24. Начало на поименното гласуване. Adopted. Приема се. Кул 20 за, против. Не съм сигурен как гласувахме. Нека проверим гласуването по изменение Култ 20. Отхвърля се. Либе 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кон 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме гласуването по MPL 15. Is it mean rejected? Отхвърля се. Авко 22 за. Against. Против. Въздържали се. Приема се. 150 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Авко 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме гласуването по изменение Авко 23. Adopted. Либе... Приема се. Либе 32. За. Против. Тоест, извинете, греша. Екон 18 трябва да гласуваме. Екон 18 за. Против. Не видях. Нека проверим как сме гласували изменение 18. Екон 18. Mm-hmm. And uh, it has been rejected. Отхвърля се. Ку 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 161. Отпада. Анблок 152 до 155. За. Против. Не виждам как вдигате ръка. Нека проверим поименно. And that has been slightly rejected. Леко се отхвърля. 161 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 16 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 17 за, против, въздържали се, приема се. 156, 156 за, против, въздържали се, приема се. NV13 и Кон 23 блок за, против, въздържали се, отхвърля се. Cult 22 in favor. Кул 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме гласуването по изменение Кул 22. Yes. It has been rejected. Отхвърля се. Екон 19 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 25. Начало на електронното гласуване. Adopted. Приема се. 159-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ-14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. ЕКОН 20 за. Против Въздържали се. Отхвърля се. Извинете ме, казва председателят. Да, всъщност нека проверим. Приема се май. Но аз бърках. Yes. Adopted. Да, приема се. Авко 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим ли? Проверяваме. Изменение АВКО 24. Mm-hmm. Sorry, rejected. Отхвърля се. What's that? 162 162 uh, до МПЛ 18 анблок за против въздържали се Нека проверим. Rejected. Отхвърля се. Код 25, and... 25 и 26 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 165-то изменение за, против, въздържали се, Отхвърля се. NV16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26. I open... Компромис 26. Начало на гласуване. Adopted. Приема се. Така че преминаваме към изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 26 in favor. Авко 26 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 16. Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кон 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Приема се. 170 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. М по 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се проверка по Емпл 22. Отхвърля се. Кон 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по култ 28. Извинявам се, отхвърля се. Yes. 171 by a roll call vote. 171 по именно гласуване. Yes. Uh, rejected. Отхвърля се. Ample, ample 23. Ample 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 31 за. Нека да направим проверка. That has been adopted. Приема се. Компромис 28. Моля, гласувайте.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 Кон 37 и 180 заедно по именно. Rejected. Отхвърлят се. NV 19 или 45 Анблок за, против, въздържали се. Отхвърлят се компромис 29. Моля, гласувайте. and <laughs> that has been adopted. Приема се. Компромис 30. Гласувайте, моля. One more. Още един глас. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Моля, гласувайте. Приема се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Изменени 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 34. Моля гласувайте. Приема се. Изменение 196 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Кон 42 за, против, въздържали се, приема се. Култ 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Кон 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 до Либе 52, анблок, за, против, въздържали се, отхвърля се, 198 за, против, въздържали се, приема се, NV22 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 35, моля гласувайте. adopted. Приема се. NV23. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Отхвърля се. Отхвърля се, нали така? Да. Компромис 36. Моля, гласувайте. Приема се. И изменение 25 и кон 45. Не, извинете. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 25-то изменение. Отхвърля се. Кон 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. 200. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либа 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 201. Rejected. 202. Отхвърля се. 202. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 202. Adopted. Приема се. 203 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 37. Моля, гласувайте. Приема се. Преминаваме към 206 от 206 до либе 55. Анблок за, против, въздържали се, приема се. Кул 39 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 207 проверка. Приема се. А, 200 отпада. Извинете. Култ 40. За, против, въздържали се. Приема се. 208. Не видях ръцете ви. електронно, моля. Приема се. 209 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 38. Приема се. Компромис 39 за. Моля, гласувайте. Приема се. мп 30 отпада. И така, изменени 28. За, против, въздържали се. Приема се. 28 и, и 29 и икон 24 за, против, въздържали се, приемат се. Либе 59 за, против, на Либе 59 сме, нали така? Моля ви отново за. Против. Въздържали се. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кал 42 и МП 31. Анблок за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 43. Проверка. Отхвърля се. По култ 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проекта доклада като цяло моля по електронен път. Yep. Yes. Yep. Mm-hmm. Adopted. Приема се. So, and we have to vote to uh, the decision to... И така, гласуваме сега по решението да се започнат преговори. Отново по електронен път, моля. Yep. Yes. So, congratulations to Mrs. Rozier. И така, поздравления на госпожа Розиер. Euh, Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да изкажа благодарност на всички докладчици в Сянка. Това беше наистина преговори без е, е, напрежение. Благодаря на целия екип и се надявам, че по време на преговорите с съвета ние ще можем да защитим нашата позиция, която на мен ми се струва, че е много перспективна по отношение на защитата на тези лица. Продължаваме. I think that we deserve five minutes break. Не, нека да направим 5 минути почивка.

Okay. Dear colleagues, let us continue. И така, колеги, нека да продължим. So we continue voting on the report of Mr. И така, преминаваме към доклада на господин Цвевка за използването на цифрови устройства и процеси в дружественото право. Изменение 103 за. Против. Нека да направим проверка.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 против, въздържали се, приема се. 234 и 235 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 21 за, против,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 Отхвърля се. Проверка по 51. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се.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 и 86 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се 85 за, против, въздържали се. Приемат се, приема се, извинете, 6 за, против, въздържали се. Приема се 88 и 89 блок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 90 за. Против. Нека да направим проверка. Приема се. 91 и 92 за, против, въздържали се, отхвърлят се 93 3 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против. Не съм сигурен. Проверка, моля. Adopted. Приема се. 96 и 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се 98 за, против, въздържали се. Отхвърля се 99 за, против, въздържали се. Приема се 100 и 101 за, против, въздържали се. Отхвърлят се 102 за, против, въздържали се, приемат се проекта доклада като цяло. С приятите изменения, моля гласувайте. Yes. And that has been adopted. Приема се поздравления на гос... за господин Цвявка.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 Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Нека проверим гласуването по изменение 50. Rejected. Отхвърля се.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 въздържали се. Приема се. 63 за, против, въздържали се. Приема се. 64 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. 68 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73 за. Против. Въздържали се. Нека проверим гласуването по изменение 73. Adopted. Приема се. 74-то за. А, не. Греша, то отпада. 75-то за. Против. Въздържали се. Приема се 76-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 77-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 78 за. Против. Въздържали се. Приема се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 Нека проверим гласуването по изменение 22. Отхвърля се. Гласуваме доклада като цяло поименно. Приема се. Още веднъж поздравление към господин Звявка. Now the, the report of Mr. Zamit on uh, promoting fairness and transparency. Гласуваме доклад на господин Замит насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически услуги онлайн. Компромис едно за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против въздържали се. Нека проверим. Мисля, че това изменение бе отхвърлено, но предпочитам да проверим. Mm -hmm. been... Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135-то изменение за. Против. Нека проверим гласуването по 135-то изменение. Приема се. Извинете ме. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 143-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 238. За. Против. Нека проверим гласуването по изменение 238. Adopted. Приема се. Знае, че е уморително. Но е добре да виждам ръцете ви. 239 за. Против. Въздържали се? Не съм сигурен какво се получи. Нека проверим. Отхвърля се. 240 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, въздърж... против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 257 за. А то отпада. 258 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 259 за. Против. Въздържали се. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 281 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 282 Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. 317. 317 изменение за, против. Хайде пак. 317 изменение. Повтаряме за, против, въздържали се. Приема се. 320 изменение. 320. Не, 318. За. 318. То е съвместимо. We, we... so the, the, the reference is incorrect. We... Ние сме на 318 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 323 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 324 за. Против. Въздържали се. Приема се. 325 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за против, въздържали се, приема се. 326 и 27 за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против, нека проверим гласуването по изменение 45-то. Adopted. Приема се. 46-то за. Против. Трябва да проверим отново. I share you, your view completely. Yes. И аз поделям виждането ви, колега. has been adopted. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 69 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против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 Компромис 27 за, против, въздържали се. Приема се 95 за, против, въздържали се. Приема се 96 за, против. Нека проверим гласуването по изменение 96. And that has been adopted. Приема се. Компромис 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 105-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 111 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. Становището като цяло, по именно гласуване. Край на гласуването. Становището се приема. Господин Замет, поздравления. Сега доклад на госпожа Кауфланд. Създаване на програма Права и ценности. Компромис 53 за. Т.е. изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 57 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим, ако обичате, гласуването по изменение 57. Okay. Е. And that been Отхвърля се. 61 за. А то отпада. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64-то изменение за. Против. Тук трябва да проверим. And that has been... Всъщност, то се приема. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 71 изменение. За. Против. Нека проверим гласуването по изменение 71. And that has been rejected. Всъщност то се отхвърля. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 83-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 90-то за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. 102 изменение за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 и 106 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 107 и от, за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 и 109 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против. Нека проверим гласуването по изменение 114. Okay. And that has been Отхвърля се. 115 за против въздържали се. Отхвърля се. 116 за против въздържали се. Приема се. 118 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се. Приема се. 120 и 121 за, против, Нека проверим гласуването по тези изменения. Край на гласуването те се отхвърлят. 122 и 123 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 128 и 129 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 131 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, 22 за, против, въздържали се. Приема се. Стотно изменение буква е латинско за, против. Нека проверим. Adopted. Приема се.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 против, въздържали се. Отхвърля се. 50 до 52 за, против, въздържали се. Отхвърлят се. Становището като цяло. Adopted... Приема се. Поздравления за госпожа Кафман. We continue by the report.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 Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се 110 за, против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Uh, rejected. Отхвърля се 111 за,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 132 за. Нека да направим проверка. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за. Против.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 против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 5 за, против, въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се, приема се 50 за, против, проверка по 50-то.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 on, uh, on the European Social Fund. По Европейския социален фонд плюс. за. Против. за. Против. Въздържали се. Приема се. 139 за. Против. Проверяваме 139-то изменение. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142 in favor. 142 за. Про... За. Против. Въздържали се. Приема се. 143 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143. Добре, проверка по него. And it has been rejected. Отхвърля се. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздърж... Въздържали се. Нека да направим проверка. 145. Проверка. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Извинете, то от пада. 150 са против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 150. Adopted. Приема се. 155 са. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка и по него. 155. Отхвърля се. В известна степен. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. 159 за против, въздържали се. Отхвърля се 158 за, против, въздържали се. Отхвърля се 15 за, против, въздържали се. Приема се 161 за, против, въздържали се. Приема се 162 за, против, въздържали се. Приема се 164 за, против. Проверка, моля. Приема се. 165 за, против, въздържали се. Приема се. 166 за, против, въздържали се. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не съм сигурен, че видях всички вдигнати ръце. 16. Приема се. 2. Втората част на 167 за. Против. Нека да направим проверка и по тази част. Adopted. Приема се. Седемнайсет за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се. Нека да помоля зелените да вдигат високо ръка. Проверка по 173.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 против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 отпада, 193 за, против, въздържали се, Приема се 194 за, против, въздържали се, отхвърля се 194 проверка. Извинявам се. Приема се 195 за, против, въздържали се, отхвърля се при проверка. Може би не успявам да видя ръцете на всички колеги. Прави сте, приема се 196 за. Против, въздържали се, приема се 197 за против. Нека да направим проверка по 197. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200 за. Против. Въздържали се. Приема се. 201 и 24 за, против. Проверка. Приемат се 25 за, против, въздържали се. Приема се 26 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 204 за. Против. Въздържали се. Проверка, моля. Adopted. Е, Приема се. 205 и 27 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Проверка. Yes. Rejected. Uh, 206 in favor. Отхвърлят се 206 за, против, въздържали се, приема се. 209 за против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се,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 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка ли искате? Проверка по 229. Rejected. <laughs> Отхвърля се. 38 за, против, въздържали се. Отхвърля се 39 за, против, въздържали се. Приема се. 230 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 231 за, против, въздържали се. Отхвърля се 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 234 и 235 за, против, въздържали се, приемат се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се 43 за, против, въздържали се, отхвърля се 237 за, против. Нека да направим проверка по 237. Приема се. 2... 44 за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 Приема се 78 за, против, въздържали се, приема се 79 грешка. 80 за, против, нека да направим проверка по 80-то. Adopted. Приема се 81 за, против, въздържали се, отхвърля се 82 за, против, въздържали се, приема се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 83 проверка. Oh, sorry, my mistake. Uh, adopted. Извинявам се. Ще гласуваме по 84 сега за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 2 за, против въздържали се, приема се 93 за, против въздържали се, отхвърля се 94 за, против въздържали се, приема се 99 за, против въздържали се, приема се 7 за, против въздържали се, приема се 100 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по изменение 100. Adopted um, 8. 8. За, против, въздържали се. Приема се 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се. Приема се 104 за, против, въздържали се. Приема се 106 за, против, въздържали се. Приема се 107 за, против, въздържали се. Отхвърля се 9 за, против, Проверка по девето. Приема се 108. Про... За, против. Нека да повторим. Нека да направим проверка.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 против. Проверка, моля. adopted 125 126 in favor 125, 126 заедно за, против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се, приема се 128 за,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 133 за, против, въздърж... въздържали се, приема се, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, 135 за, против, въздържали се, приема се, цялото проекто становище. Yes that was adopted. Приема се. Може би преводачите ще ни напуснат, но нека направим и тези две кратки становища. Доклад на госпожа Герингер за търговия с някои видове стоки, електронно гласуване. Adopted. Приема се. И още един доклад на госпожа Герингер. Създаване на мрежа от служители за връзки по въпросите на иммиграцията. Електронно гласуване. Yes. Done. So congratulations. Приключихме. Поздравления, госпожо Герингер. Поздравления и на всички вас.